Good morning, everybody. Good morning. Добро утро, уважаеми колеги. Full house this morning. Пълна е залата тази сутрин. Разбира се, предстоят ни важни гласувания. Всички ли са взели картите си за гласуване? Имаме нужда от вашите карти за да може да гласувате. И сега преминаваме към точка 7 от дневния ред. Изменение на регламент 1406 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност. Барт Стас е докладчик по доклада и започваме То Изменение 26, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Седма отпада, 27 кой е за? Против, въздържали се, приема се. След това 28 изменение с устно изменение, разделно гласуване по първата част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. И така разделното гласуване отпада. Преминаваме към 29-то. Кой е за? 29-то. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение. Кой е за? А, отпада. Проправя се председателя. Тогава 9-то. За. Девето. Против. Въздържали се. Приема се. Десето е отеглено. 300 изменение за против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 31. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 12 е и 32. Сусно изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 33. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 34. За. Против. Въздържали се. Приема се. 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14 отпада. 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към преамбюла. 15 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Първо е оттеглено, 18-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 17-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 19-то за, против, въздържали се, приема се. Двайсто. Приема се два. Второ за, против, въздържали се, Второ, изв... поправя се председателя. Второ за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се, приема се. Шесто е отеглено, 25 за, против, въздържали се, приема се. 23-то сусно изменение и разделно гласуване. Първата част – или не, това е само с изменение поправя се председателя. Кой е за 23-то? Против. Въздържали се, приема се. 24-то за. Против. Въздържали се, приема се. И така, окончателно гласуване. Моля, гласувайте. От НП има един в повече. Още, все още един в повече от НП. Трябва да се упражни малко повече тази сутрин. Все още от НП трябва един човек по-малко да гласува. Все още има един в повече от НП. Имате един в повече. Все още. Може ли да, да решите кой от вашата група ще си извади картата? Добре, сега пък зелените имат един в повече.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 stimmt es. So, 8. И така, осма точка – информиране на потребителите относно хранителните продукти. Това е докладът на Рената Зомер. Компромисно изменение едно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 2. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, <clears throat> също се приема. Консолидирано изменение 4, коза, е за, против, въздържали се. Нека проверим електронно гласуване. От НП трима са в повече. И господин Хартунг също от името на независимите. От НП все още двама в повече. От АЛД един в повече. От НП един в повече. От АЛД един в повече. Все още. От Алде все още един в повече. Пол Нютън, добре. От НП все още има един в повече. Сега има двама координатори тук. Единия поне трябва да въведе ред. Все още има един в повече. Добре, край на гласуването. 36 за, 23 против, 3 въздържали се, приема се. Пето консолидирано изменение отпада. Шесто консолидирано изменение за, за против, въздържали се, приема се. Да проверим електронно гласуване по шесто изменение. От НП един в повече и от социалистите един в повече. От НП все още един в повече. Все още. Петър Лизе. Не може ли да се определи да не гласува някой от тези, които а, са заместници на титулярите? 29 за, 32 против, отхвърля се. Консолидирата антрас 7. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen angenommen. И така, продължаваме. 137 изменение, разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с ясно мнозинство. Втората част, кой е за? По 137 изменения, втората част, кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Сега 21 изменение, Раздел на гласуване, първата част, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. По втората част, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 22 изменение за. Против. Въздържали се, приема се. 23 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 138. Разделно гласуване по първата част. Са против, въздържали се. Нека проверим по, по първата част на 138. От НП един в повече. Сега е добре. Край на гласуването.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 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29. Разделно гласуване по първата част. За, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 146. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 300А и 147 са идентични за, против, въздържали се, приема се. Трисет Б. 30 Б. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Да проверим. 30Б. От да един в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 за против, въздържали се, отхвърля се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, 3... По 32 да проверим. Край на гласуването. Приема се. 149 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, приема се. Ясно е, но все пак нека да проверим. По 152. Край на гласуването. Приема се. След това 150 за. Против. Въздържали се. Приема се. 151, 153 идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. След това продължаваме с 35-то на докладчика за. 35. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 155. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. 155. Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. 157. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 158. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Сто петдесет и осмо се отхвърля. Сега 39-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 40 За? против, въздържали се. Да проверим по 400 изменение. Гласували. 156 за. Против. Въздържали се. Приема се. 161 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към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 против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. 49-то. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 191 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50 за, против, въздържали се да проверим 50-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 193-то има устно изменение. Кой е за устното изменение? Против. Въздържали се. Приема се. Сега а, по изменението като цяло за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 194А и 192А са идентични. Те отпадат. Сега 51А, разделно гласуване, първата част също отпада. Благодаря на докладчика, че ми напомни. Сега Добре, значи само втората част отпада, първата част трябва да се гласува. Първата част по 51А за, против, въздържали се, приема се. Сто 194 Б, кой е за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим 124-то Б. Край на гласуването. Приема се. До 95-то. За. Против въздържали се, приема се. Да проверим и 195-то. Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. 196-то. Кой е за?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 и изменението е 56-то. Всички ли го намерихте? Кой е за? Или да изчакам? Това е член 26 алинея 1. 56-то изменение. Кой е за? Против. Госпожа Вилмарт. Господин председателю, аз не можах да го намеря на време, но 204, 202, 223 трябва да отпаднат, ако се приеме консолидираното изменение. Това е един много важен въпрос и трябва да го гласуваме, защото тази част не е покрита от консолидираното изменение така, както възнамерявахме. Uh, Добре, каза председателя. Предлагам следното. Нека да гласуваме. Виждаме, че докладчик е против. Трябва сега да се гласува това дали а, измененията са покрити или не. Така, трябва да прочетем за какво става въпрос. Докладчика го знае. Може ли отново да кажете за кой член става въпрос? Става за 21-во изменение и за 25-ти член, втора линия. 2, 1, 4, поправя се. 214 изменение и 217. Ще прочета, защото те са идентични. of origin or place of provenance of meat, poultry and fish in processed foods, foods The following statement may be given instead in brackets on unspecified origin. Das sind die drei identischen. Това са трите идентични изменения, които трябва да бъдат гласувани. Докладчика и след това ще проведем гласуването. Моля докладчика. Е, наистина дни наред е, проверявахме това какво ще се случи, ако консолидираните изменения бъдат приети и тези изменения не трябва да бъдат гласувани е, отделно, ако отпаднат, след като консолидирано изменение четвърто беше прието. Така просто стоят нещата. Председателя, сега предлагам да гласуваме. Кой е за да се гласува за тези изменения? Кой е против? Сега да проверим кой е за или против. Така, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Няма да гласуваме. 56-то изменение. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 269. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 270 и 74, 274 са идентични. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се, но не всички използваха своите карти. Не всички гласуваха с ръка, след това гласуваха и с картите. Сега има е, ен блок гласуване 276-271. Кой е за? против, въздържали се, да проверим. Край на гласуването. Приема се. Es geht weiter mit... Продължаваме с 57 Б. Кой е за? 57 Б. Против. Въздържали се. Нека да проверим. 57 Б. Край на гласуването. Социалистите имат един в повече. Край на гласуването. Приема се. 277, 278, 279 са идентични за. Против. Въздържали се. Приема се. Ако искате, може и да проверим, но според мен беше ясно. Край на гласуването приема се. След това 57А и 280, които са идентични за против. Не мога да разбера. Много малко хора вдигнаха ръка. Още веднъж. 57А, 280 за сега ясно против. Въздържали се, приема се. 281, 282 са идентични за. Против. Въздържали се, приема се. 58 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с 59-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Двеста за. Двеста Госпожо Зомор, когато социалистите, зелените и Алде гласуват, ще има мнозинство, но ако искате, нека да проверим. 59-то електронно гласуване. По 59-то. Сега гласуват по различен начин. По 59-то гласуваме. Край на гласуването. Е, стана грешка, каза председателя. Госпожа Зомер искаше да гласуваме още веднъж по 59-то. За заличаване на член 29. Така че започваме от, от начало. 59-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Следва 285-то. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Шестдесето. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 61 за против, въздържали се, отхвърля се. 286. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 287. За? Против? Въздържали се. Приема се. 62, 63, 64, 65. Емблок. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 288. Кой е за? Против. Въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Приема се.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 Разделно гласуване по 290-то, първата част или по втората. Двеста и Първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част е идентична с 69-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Също се приема. Aha, die nächsten müssen wir einzeln abstimmen, weil... трябва да ги по отделно, защото беше отхвърлен консолидиран, консолидираното изменение. И така, кой е за 291? Госпожо Зомер. Е, има грешка в лист, списък за гласуване. Пише, че 291 отпада, когато консолидирано изменение 6 е прието, но то отпада, защото е прието консолидирано изменение 7. Тук става въпрос за обозначения на горната страна, на лицевата страна на опаковките. Ето защо тук става въпрос за това, че е прието консолидирано изменение 7. За това отпада 291. Ние обаче сме на друго мнение и ще процедираме както преди. Въпрос е дали, не става въпрос дали отпада 291 или не. Гласуваме. Кой е за това да гласуваме за изменението? За, против. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. От НП един в повече. Край на гласуването. Мнозинството е против да гласуваме. Jetzt gehen wir weiter bei Karl Schlitter, point of order. Well, I think I don't know how we can vote if we are allowed to vote or е, не знам. Имаме ли възможност въобще да гласуваме по процедура, понеже има различни членове? Е, седмият компромис беше по 32 първа и втора, а другото изменение е по следващата трета или алинея е от този член. Така че как да гласуваме? Also, <laughs> sorry. Die Mehrheit hat abgestimmt, dass das... Мнозинството гласува а, за това изменението да отпадне. Кой е за 292? Против, въздържали се, отхвърля се. 293 за. Против, въздържали се. Да проверим по 293. Социалистите един повече. Все още. Добре. Край на гласуването. Приема се. 297. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Да проверим. 297. Край на гласуването. Отхвърля се. Идентиш. След това 274, 275, 278 и 300 са идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 100... Abgelehnt, ja? 301. 301. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 296. За против, въздържали се, отхвърля се. 299. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 71. За? Против, въздържали се, приема се, но нека да проверим. 71. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Сега отиваме на 370-то, член 33, алинея 4. Не, извинете, 73-то. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 311 за, против, въздържали се, приема се. Седемдесет и пето за, против, въздържали се, отхвърля се. 312. Устно изменение е, само пуснато изменение. Кой е за? Значи, гласува се по оригиналния текст. И той е отеглен. Така че преминаваме към 76А с устно изменение. 76А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 313 отпада. Триста и Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Триста и шестнайсто. Триста и шестнайсто. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 317 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото отпада. 76 от С. За. Против. Въздържали се. Да проверим. 76 от С. Край на гласуването. Приема се. 318 за. Против. Въздържали се. Приема се. 319 за против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. Можем да проверим, ако искате. 77 електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 320 за. Против. Въздържали се. Приема се. 321. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 322 за. Против. Въздържали се. Приема се. 323. 323 за, против, въздържали се, приема се. 324 за, против, въздържали се, приема се. 325 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. По 81 електронно гласуване. Край на гласуването. Семдесет и първо се отхвърля. 326 за, против, въздържали се. Трябва пак да проверим. 326. От социалистите има един в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. 326 се отхвърля. 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. 327 отпада. И преминаваме към 83-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим 83-то. Да fehlen noch някои не са гласували все още. Край на гласуването. Отхвърля се. 330. за. 330 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 за. Против въздържали се, отхвърля се. 329 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 331 за, против, въздържали се, приема се. 332 за, против, въздържали се, отхвърля се. 333 за, против, въздържали се, отхвърля се. 334 за, против, въздържали се, приема се. 335 за, против, въздържали се, отхвърля се. 336 за, против, въздържали се, приема се. 337 за, против, въздържали се, приема се. 338 за, против, въздържали се, приема се. 339 за, против, въздържали се, приема се. 340 за, против, въздържали се, приема се. 341 за, против, въздържали се, приема се. 342 за, против, въздържали се, приема се. Триста за, против, въздържали се, приема се. 344 за, против, въздържали се, приема се. 345 за, против, въздържали се, приема се. 346 за, против, въздържали се, приема се. 347 за, против, въздържали се, приема се. 348 за, против, въздържали се, отхвърля се. 349 за, против, въздържали се, отхвърля се. 350 за, против, въздържали се, при... а, отхвърля се, извинете. Да проверим 350-то. Abstimmung beendet. abgelehnt. 351 dafür. 351 за, против, въздържали се, прието. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Триста 353 и 359, те са идентични, за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим. Проверка. Край на гласуването и резултатът. Прието. Триста на две части по първата част за против. Въздържали се. Прието. Втората част за против. Въздържали се. Прието. Проверяваме по втората част. Не, втората част е приета. Няма да проверяваме, казва председателят. Осемдесет за, против, въздържали се, прието. 356 за, против, въздържали се, отхвърля се. 352 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до 90-то за, против, въздържали се, приема се. 357 за, против, въздържали се, приема се. 358 за, против, въздържали се, приема се Приема се. 360 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 91 за. Против, въздържали се. Приема се. 92 за. Против, въздържали се. Приема се. 93 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 94-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 95-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 96-то за, против, въздържали се, Проверяваме 96-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването и резултатът. Ясно е, че 96-то е прието. 363 за. Против, въздържали се, прието. 362 и 364. Те са идентични. Гласуваме за, против, въздържали се, приети. 366 за, против, въздържали се, прието. Проверяваме 366. Гласувайте, моля. Край на гласуването и резултатът. Ясно е, че 366 е прието. Така продължаваме нататък с 371, 372, които са идентични, за, против, въздържали се. Ще проверим. Гласуваме. Край на гласуването и резултатът а, прието. 381. Гласуваме по устно изменение тук. Е, кой е за устното изменение? Против. Ще трябва да проверим проверка по 381 устно изменение. Гласувайте, ако обичате. Край на гласуването. И 381 е прието. 382 за. Против. Въздържали се. Прието. 98. За. Против. Въздържали се. Прието. 383 за против, въздържали се, е прието. Проверяваме по 383 начало на електронното гласуване. Край на гласуването и резултата. 383 е прието. Сега гласуваме Амблок. 384, 385 и 365 за, против, въздържали се, прияти. 99 за. Против. Въздържали се. Проверка. По 99 гласуваме за проверка. 99 Край. Прието. 100 за. Против. Въздържали се прието. 387 и 388, те са идентични. Гласуваме за, против, въздържали се. Прието. Следващото пада. 389 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 390 391 заедно. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Устното изменение 392 за, против, въздържали се. Прието. 393 за, против, въздържали се, отхвърля се. Стигаме до изменение номер 102. 102 за, против, въздържали се, приема се. 400 за, против, въздържали се, приема се 401 за, против, въздържали се. За жалост ще трябва и тук да проверим. Проверка по... Не, няма да проверяваме. 402. Въздържали се на 400 приятели. 104, 106, 107, те са идентични, гласуваме за, против, въздържали се, прияти. 105 за, против, въздържали се, приема се. И сега точките от преамбюла. Първа. За, против, въздържали се, приема се. Втора гласуваме на две части не, на три части всъщност, по първата част. За, против, въздържали се, приете. Втората част. За, против, въздържали се, приете. Третата част. За, против, въздържали се, отхвърля се. А, Трето изменение е за, против, въздържали се. Трето изменение е прието. Сега 108 разделно го гласуваме по първата част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Третата част за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто за, против, въздържали се. Проверка по шесто изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 110-то на две части, по първата част за, против, въздържали се, приема се, по втората част за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. Десето и 114 те са идентични. За, против, въздържали се. Проверяваме по 10 и 114. Край на гласуването.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 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 на две части по първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. По втората част за, против, въздържали се. И тя се отхвърля. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се. Ще проверим по 128. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Стигаме до изменение 13. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 на две части, по първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се. Нека проверим проявявка по 131. Един а, повече гласува от НП. И е така, край на гласуването, изменението е прието. Значи 131 е прието, стигаме до 130, 133. 133 е отхвърлено, 17 за, против, въздържали се, отхвърлено, 18 за, против, въздържали се, прието. Деветнайсто за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, прието. 136 за, против, въздържали се, прието. И с това приключваме гласуването по измененията. А сега окончателното гласуване. Гласуваме електронно. Един а, а, повече от социалистите гласува. Така сега Гласуването е приключило и резултатът. 57 за, 4 против, 1 въздържал се. А, благодаря, а, благодарим на госпожа Зомер за важният доклад. за това работата по тази тема приключва. А, а, а сега имаме а, искане от колегата Онлет. Може ли председателят е, да се събере с секретарята и да се споразумеят за правилата, свързани с отпадналите изменения? Кои, е, кой правилник ще прилагаме? Ние като членове на парламента трябва да е, имаме право да внасяме изменения, гласуваме ги в комисията, защото председателят често ни казва, че по едно или друго изменение не трябва да гласуваме, без да ни дава обяснение за на какво основание е това. Координаторите трябва да се съберат и да помислят за етичният кодекс, за, за начина по който трябва да работим, защото като членове на парламента трябва да знаем за какво гласуваме и за какво не сме гласували и защо. Много пъти ни се казва, че нашите изменения отпадат, не могат да бъдат гласувани в комисия, положение, което не е а, приемливо. А, това не решава нито докладчика, нито някой друг, ами това е съгласно правилника. И там стои а, следното правило, че председателя взима такъв тип а, решения и ето защо подложих съответното изменение на гласуване. Сега следващата точка отвъд БВП. Това е доклад на госпожа Розбах, член на П... по член първи, изменение на ЕКОН номер едно. А, я. Also es gibt den Konsens, dass wir über Es gibt Konsens zwischen der Berichterstatterin und den Schattenberichterstattern. Има консенсус между докладчика и докладчиците в сянка, така че останалите параграфи да бъдат гласувани М-блок, което означава, че ако няма възражения, Гласуването ще бъде проведено първо ен блок по всички параграфи и след това ще е окончателното гласуване. Не виждам някакви възражения. Ето защо питам кой е за да се гласуват всички останали параграфи Ен блок. Кой е против? Въздържали се, приема се. И така, окончателно гласуване, електронно гласуване. Извинете, обаче ние сега гласувахме ен блок за това да го се гласува ен блок. Добре, ние бяхме за това. Обаче сега, ако гласуваме ен блок, първо трябва всички да гласуват против, а, е, за и против и след това да дойде окончателното гласуване. Моля докладчика да внесе яснота. Ана Розбах да гласуваме ли М-блок, как да се гласува и така нататък. Ние съвсем накратко. Сега от ИТРЕ и от ЕКОН и от РЕГИ по тези изменения, внесени от тези комисии, вече гласувахме в първия кръг от гласуванията. С докладчиците в сянка се разбрахме, да, няма да има повече изменения. Ние искаме да имаме а, един а, последователен и пълен доклад. Ето защо помолихме тези, които бяха внесли изменения, да ги оттеглят, така че а, днес имаме един ясен и а, конкретен документ. В ИТРЕ се е гласувало вече по този въпрос и в другите комисии. И сега искаме ясно да дадем да се разбере, че искаме да се гласува по един по-опростен вариант на текста. Добре, казва председателя. Това означава, че гласуваме М-блок за от е отсветени в сиво. Това са тези, по които ще гласуваме М-блок. Така че, кой е за изменението светени в сиво? Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Така. Госпожа Халк, благодарим и за нейната бележка. Сега окончателно гласуване по целия доклад. Електронно гласуване. Край на гласуването. 59 гласа за, 1 глас против, 1 въздържал се. Приема се. Поздравления за Ана Розбах за нейния доклад свързан с БВП и отвъд. Благодаря на всички докладчици в Сянка, благодаря на секретарята за работата, която те свършиха по различните доклади. Сега преминаваме ah, Ja, сега имаме една точка в дневния ред, която беше обсъдена с координаторите вчера на 26 април. Ще се почете 25 годишнината от катастрофата в Чернобил. Ние искаме да внесем въпрос в пленарна зала, въпрос, който да се дискутира с съвета и комисията. Въпросът ви е изпратен. Вносителите се споразумях около един окончателен вариант на текста, кой е за, за това, за този устен въпрос в представения му вид. За, против, въздържали се. Така, добре, значи този въпрос ще бъде внесен в пленарна зала. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклада на Оресте Роси. Проекто становище, свързано с мобилност и интеграция на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020. Докладчика господин Роси. Sì, grazie Presidente colleghi, credo che questo sia un parere molto importante. Благодаря, господин председател. Мисля, че това е едно много важно становище, което надхвърля рамките на политическите различия като става въпрос за хората с увреждания, за хората в неравностойно положение. Водеща е Комисията по заедостта и социалните въпроси. Има европейска стратегия за хората с увреждания и работа на законодателят е, е да потърси възможности за преодоляване на неравностойното положение на всички, независимо от това дали то се дължи на увреждания или на социална слабост и прочи. И, и тук а, е, трябва да се подпомагат семействата, изпаднали в затруднение, не просто отделните лица. Усилия трябва да бъдат положени и в стопанския сектор, както в държавния, така и в частния, за трудовата интеграция на хората с увреждания. Възможността за движение в е, материалната, семейната и трудовата среда за тези хора е от решаващо значение за подобряването на техния начин на живот, на тяхното качество на живот. Има и конвенция, която е отворена за ратификация. 16 държави вече са е ратифицирали. По-нататък е, е, равнопоставеността в здравеопазването за хората с увреждания е нещо много важно. Има твърде много неблагополучие в тази област. Трябва да се предотвратява всякаква злоупотреба, е, насочена срещу хората с увреждания, пораждаща дискриминационно отношение към тях. Noi dobbiamo impegnare gli stati ad attivarsi, anche a coordinarsi fra loro. Per... I държавите, разбира се, трябва да поемат ангажимент активно и съгласувано да прилагат и разпространяват най-положителния опит, що се отнася до интеграцията, жилищното настаняване и прочее на хората с увреждане. Да ви дам един пример – Влаковете от Торино до Милано се оказва са два вида. Едни са пригодени за хора с увреждания, други не. Да не говорим, че ако човек с увреждане успее все пак да се настани във влака, нищо не ме гарантира, че ще може да слезе на крайната си спирка, ако няма кой да му помогне. И така, аз мисля, трябва да направим всичко необходимо, защото материалната среда да бъде пригодена за хората с увреждания. Благодаря ви, господин Роси. Това е един много важен доклад, защото има милиони хора с увреждания в Европейския съюз и те се запускват с такива трудности и проблеми. И е, е нормално Европейския парламент да заеме позиция по този въпрос и да изготви становище. Следващия оратор. Е, Госпожа Чалдърс. Аз съм а, докладчик Сянка по становището. Благодаря на нашия докладчик за съдействието. Повечето от нас не се замислят, а, когато ползват а, обществената инфраструктура, а, транспорта и така нататък. Един на всеки шест европейци обаче страда от увреждания, които не му дават възможност да се придвижва безпрепятствено в материалната среда. Европейските граждани в огромното си мнозинство подкрепят действия на Европейския съюз в тази област. Комисията би следвало да идентифицира 8 направления за действие, ние би трябвало да насочим вниманието си тук, като Комисия за околната среда, към здравеопазването. Знаем, че хората с увреждания е, са, се натъкват на всячески препятствия е, пред достъпа си до здравеопазване, независимо дали става дума за е, услуги свързани с тяхното увреждане или не. Е, по-нататък необходимо е да се въведе европейска карта за е, мобилност. И накрая, още веднъж бих искала да благодаря на е, докладчика и да заявя готовността си да взаимодействам с него през едните седмици. Благодаря, господин Очас, има думата. Благодаря, господин председател. От името на Алианса на либералите и демократите, благодаря на докладчика господин Роси за отличната работа по становището му до тук. Вероятно, то може да се допълни, да се да обогати тъй като вече се каза, въпросът е от голямо значение за много и много хора. И не само пряко за хората, страдащи от увреждания, а и за всички членове на обществото, които вземат при сърце съдбата на хората с увреждане. И следва да имаме предвид нещо особено положително. Съобщението на комисията по този въпрос се заявява готовността на комисията за финансиране на позитивно действие, така че в Европейския съюз да се гарантира е, равен достъп и то не само гледна точка на материалната среда, а и е, нормативен достъп, равен до всякакви е, възможности за е, един равностоен живот. И за да постигнем това, с оглед на тази цел е, в становището следва да се добавят неща в пета точка, например, би могло по-категорично да се развие въпросът за образованието. А защо да не включим и въпроса за професионалната квалификация? По-нататък, когато говорим за социалната защита на хората с увреждания, пак трябва категорично да заявим необходимостта от такава защита, защита на социалното им благосъстояние. В това число чрез целенасочени програми за преодоляване на бедността по линия на социалните грижи, на социалните помощи и пенсиите. Предвид а, дискриминацията, на която така или иначе са подложени хората с увреждания, която влияе отрицателно върху тяхното материално благополучие, ние би трябвало да подчертаем този въпрос за социалната равнопоставеност, за необходимостта от повишаване на общественото съзнание за това. И от друга страна да развиваме информацията, насочена към самите хора с увреждания за възможностите, които им се предоставят. Благодаря. Госпожа Хибнер. Въпросът, който обсъждаме днес е всъщност за социалното е, изключване, за, за е, социалното отхвърляне за препятствията, които не дават възможност на хората с увреждания да участват пълноценно в живота на обществото. Но тези препятствия не са само пред материалния достъп – Значи има, има чисто социални препятствия при достъпа, например, до пълноценно образование. И понякога този достъп се ограничава за хората с увреждания, дори не по някакви финансови и материални причини. По-нататък достъпът до пазара на труда. Много от тези хора с увреждане не биха разчитали на социалните грижи, ако бихме им осигурили един е, достоен, равностоен е, достъп до пазара на труда. На социалните грижи следва да се гледа на, като на последна мярка, на последна възможност. И сега идеята е да се опремнат целия опит, който е натрупан до сега. Ако продължим в същата посока, сигурна съм, ще премахнем всички тези препятствия. Това е напълно осъществимо. Благодаря, господин Проди. И аз бих искал да добавя няколко неща. Е, не само материалните препятствия, информационните, комуникационните препятствия са на лице също. Информационната ни технология трябва да еволюира в тази посока, е, отчитайки потребностите на хората – с увреждане. И този въпрос трябва, наред с останалите, да бъде засегнат. Е, в становището е, с оглед на осмата рамкова програма за научни изследвания. Благодаря. Благодаря. С това изчерпахме списъка на колегите. Нека чуем комисията от Генерална дирекция правосъдие. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на комисията за това, че е взела предвид е, е, нашето съобщение и стратегията е, в областта на хората, нуждите на хората с увреждания. Много от изказалите се, се спраха на конкретни аспекти на тази стратегия. Мандатът на стратегията от една страна е свързан, свързан с конвенцията на ООН и Европейския съюз е длъжен от януари тази година да действа за изпълнение на целите на тази стратегия, за да подпомага хората с увреждания, да могат те да участват пълноценно в живота на обществото и в економиката. Политическият контекст на тази инициатива е стратегията за 2020 година. Най-малко три от главните цели, свързани с заетостта, образованието и намаляването на бедността, са свързани с хората с увреждания и не могат да бъдат постигнати, ако хората с увреждания не бъдат пълноценно приобщени към живота на обществото, економически и социален. Тук стана дума за достъпността, множина се изказаха за нея. Комисията напълно, е напълно съгласна, че бариерите не са само физически, а също така културни и социални. За да бъдат преодолените, в своята стратегия комисията обяви подготовка на европейски акт за достъпността, който ще се вземе именно с тези въпроси в рамките на вътрешния пазар. Все още е много рано да коментираме съдържанието на този акт, но в скоро време ще започне проучване за, на въздействието на този бъдещ акт и набиране на информация. Ще се, консул... се, се проведе консултация с редица заинтересовани страни, включително представители на промишлеността и много онези, които предоставят услуги. Благодаря. Имате ли забележки, докладчика? Благодаря, господин председател доволен съм. Защото всички, които се изказаха, изцяло подкрепиха съдържанието и насоките в моя доклад. Разбира се, на този етап докладът не може да обхване всичко, тъй като е ограничен по обем, но аз с голямо внимание ще се слушам в всички предложения на колегите. Първият изказва се говори за необходимостта от по-добър достъп до а, здравни грижи, но това е особено важно и смятам, че може да се приеме подобно изменение, може да го обсъдим в идните няколко дни. Колегата Лучас предложи нещо а, различно и аз напълно споделям неговото предложение, но тук става дума за средства. държавите може да твърдят, че нямат възможност да направят едно или друго, но когато имат на разположение средства, могат да направят нещо в тази посока. Разбира се, образованието и услугите, заедостта, това са все много важни работи, също така и достъпността до местата за работните места. Не по-малко важно е жилищният въпрос. Много често това е пряко свързано с приобщаването на семействата на хората с увреждания към живота на обществото. Това въжи за всички, не само за хората с увреждания. Затова често говорим за равен достъп, не само във връзка с мобилността. И не трябва да забравяме, че този достъп е необходим, не само когато са необходими медицински грижи, например в болниците, но достъп трябва да се осигури всичко, което е част от нашия всекидневен живот, болници, а, кина, театри, културни заведения и така нататък. Ако а, може да приобщим хората с увреждания, тогава това ще се отрази и на социалното подпомагане и ще има за резултат по-добро участие на тези хора в живота на обществото. То тук идва и въпроса за комуникациите, за достъпа до информационните технологии. Много често Хората с увреждания имат затруднения, не могат да използват интернет или други съвременни технологии. И сега, с това приключихме работата по този доклад. Нека ви кажа предварителният график за доклада на господин Роси. Срока за внасяне на изменения е 3 май. На 24 май ще приемем доклада в комисия. На 16 юни той ще бъде обсъден и прият от комисията по заетостта. Толкова с по графикът и приключваме с тази точка от дневния ред. Минаваме към следващата точка. А това е проекто становище, доклад по собствена инициатива за приоритетите за енергийна инфраструктура до 2020 и по-нататък. госпожа Рована Плам. Благодаря. Благодаря, господин председател. Това е едно становище ИТРЕ е водещата комисия. Става въпрос тук за приоритетите в рамките на енергин, енергийната инфраструктура за 2012 година и по-нататък. Искам да приветствам съобщението на комисията, що се отнася до приоритетите, свързани с енергийната инфраструктура за 2020 и след това. В рамките на това становище аз се позовах на отделни елементи. Например, инвестициите. Основ... Инвестиции, които са много важни за изграждане на енергийната инфраструктура, така че да можем да постигнем нашите цели. В съобщението на комисията беше назована една сума, която е необходима. Става въпрос за 200 милиарда евро, които са необходими за използването на новите технологии и за доизграждане на инфраструктурата. Ако тези инвестиции не бъдат направени, то разходите ще се покачат, защото ще има все повече разходи за поддържане на лошата инфраструктура, зависимост а, от а, е, единични енергийни а, източници и така нататък. Трябва да гарантираме дългосрочни финансови източници за тези проекти, например чрез публично-частни партньорства или чрез приходи от данъци върху финансовите транзакции или приходи от въглеродния данък и така нататък. Трябва да се намалят различията в финансирането и трябва да бъдат адаптирани електропреносните мрежи към изискванията, свързани с използването на ВЕИ и създаването на зелени работни места. Има обаче и рискове. Има оперативни, природни рискове, има антропогенични рискове. Трябва да се изгради една интелигентна преносна мрежа и да се изчислят ползите и разходите от, различни, от различните проекти. Не на последно място трябва да се спазят всичките стандарти, <clears throat> които се отнасят до изграждането на електропреносната мрежа. Трябва да се изгради и една карта, обхващаща рискове, рисковете Важно е, както вече споменах, да се изграждат интелигентни електропреносни мрежи, които да бъдат обединени. Препоръчвам на държавите членки да предоставят информация. Гражданите трябва да бъдат информирани, е, но и социалните партньори. Така че всички, които ползват тези нови технологии, да могат да се възползват максимално от тях и да се покачи ефективността. Националните мрежи трябва да бъдат модернизирани. И една суперинтелигентна мрежа може да доведе до това, че разходите по преноса на енергия да намалеят и цените да станат приемливи. Трябва да бъдат взети основни решения, за да може да бъде изпълнена тази стратегия. Изпълнението на тази стратегия ще означава, че ще се откликне на нужите на потребителите. Благодаря на докладчите в Сянка, благодаря на секретарята на комисията. В Страсбург проведохме една неофициална дискусия по тази тема. Благодаря ви за вниманието и очаквам вашите мнения по моето предложение. Благодаря ви. E, dziękuję bardzo. E, sprawozdawczyni poruszyła wiele elementów w swoim sprawozdaniu. Благодаря. Докладът е, е, повдига много важни въпроси. Мисля, че трябва да бъдем реалисти. През 2007 година Европейският съвет прие ключовите цели на европейската енергийна политика възоснова на конкурентоспособност, стабилност и сигурност на доставките. процента да бъдат възобновими енергоисъчници, енергоисточници, 20% намаляване на со 2 а също така 20% увеличаване на енергийната ефективност. Докладчикът обаче отделя главно внимание на политиката за предотвратяване на измененията на климата и създаване на зелени работни места. Повече ударение трябва да бъде поставено върху сигурността на доставките и развитието на енергийният пазар, тъй като това е една от ключовите цели на нашата енергийна политика. Не по-малко важен е равния достъп до енергийния пазар. Тъй като времевият обхват на инвестициите в тази област е доста продължителен и трябва да бъдем сигурни всички участници в пазара, както домакинствата, така и производ, промишлените производители да имат равен достъп и техните нужди да бъдат задоволени. Пътната карта до 2050 година ще бъде оповестена през есента на тази година. И за това не мисля, че трябва да приемаме решения, по които съветът не се е съгласил, че са приоритетни. В точка четвърта Необходими са наистина строги е, норми по отношение на сигурността, но тези норми трябва да бъдат рационални. Те трябва да бъдат свързани с развитието на инфраструктурата, с развитието на европейските мрежи. А тези връзки не се изграждат поради това, че поради, срещу тях много пъти съществува опозиция. Стандартите трябва да бъдат рационални, следователно и да не пречат на от свързване на енергопреносните мрежи. Те трябва да се основават на научни данни. По точка 5. Там се споменава съхраняването на електроенергия. Трябва да кажем, че работата тук е още в начална фаза фазата на научни проучвания. Ние все още нямаме, не разполагаме с технологии за съхраняване на е- електроенергията, без това да се съпътства с намаляване на ефективността. Колкото до възобновимите източници, свързани в мрежата, да се каже, че условията, които се споменава, няма да могат да бъдат изпълнени, ако не се уточнят собствениците на мрежите, които трябва да бъдат задължени да създадат подобни взаимовръзки. В никакъв случай не трябва да допускаме разходите по подобни взаимовръзки да бъдат понасени от операторите или потребителите на жилищни, жилищни а, сгради, е, потребителите на енергия от жилищата. В а, седма точка се прави едно чудесно предложение, че трябва да се изготви план като важен инструмент за изпълняването на приоритетните проекти. И както справо докладчикът споменава, трябва да опростим процедурите във връзка с ОВОС. Тук ни е необходима по-добра система за връзки с обществеността. Трябва да използваме всички възможности, защото подобни оценки ще бъдат необходими е, за редица от инфраструктурите, които ще изграждаме. Необходимо е да съобщаваме цялата налична информация на обществеността, още преди проектите да са изцяло изградени, защото тогава би било твърде късно. Иска ми се някои от тези въпроси да получат по-голямо ударение в доклада. Знаем, например, че използването на възобновими енергоисточници ще се увеличава, но и тук трябва да подхождаме балансирано. Защото тези възобновими енергоисточници трябва да бъдат свързани по подходящ начин с енергопреносната мрежа, особено когато става дума за международната енергопреносна мрежа. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Аз искам да благодаря на докладчика госпожа Плум. В Страсбург проведохме една конструктивна дискусия. Стана въпрос за зелените работни места и за целите свързани с изменението в климата. Искам да се спра на няколко неща, които са много важни за мен. Е, инфраструктура, инфраструктурата свързана с ВИ, за изграждането на тази инфраструктура. Е, трябва да има едно централизирано е, електро... производство на електроенергия. Трябва също да се обърне внимание и на големите концерни за това, че не могат да продължават по същия начин. Виждаме какво се случва с използването на АЕЦ и че не може да се продължава така в бъдеще. Трябва да има налични средства, не трябва разходите да се разпределят между потребителите. В а, а, Германия ние искаме да се стигне до рекомунализиране на производството на електроенергия. Трябва да се даде възможност проектите да се изпълняват по-бързо, да няма толкова много пречки пред изпълнителите на тези проекти. участието на публичните органи, на частни партньори ще засили изпълнението на проектите, ще забърза процедурите. Е, така че и самите проекти да са приемливи за хората, които живеят на място и да бъдат изпълнявани по-бързо. Енергийната ефективност трябва да бъде взета предвид в рамките на инфраструктурата, какви възможности а, са на лице, като имаме предвид, че потребността от енергия се покачва постоянно мерките и целите, свързани с енергийната ефективност, трябва да се отнасят и до електроразпределителните дружества. Е, за е, целите на електроснабдяването са необходими електропреносни мрежи между отделните национални е, между отделните държави членки, така че да може да има обмен на енергия между тях. Госпожа Гростет. Euh, Благодаря, господин председател. Когато става дума за енергийна а, инфраструктура, важно е а, да се направят достатъчно големи инвестиции. Говориме за 100 милиарда евро за задоволяване на нуждите на енергийните инфраструктури. Във всички случаи би било ще има нужда от подобна инфраструктура. Сегашната економическа криза ни дава възможност, тя е потик, да търсим иновации, нови решения, да инвестираме в научни изследвания, развойна дейност и по този начин ще се насърчи растежа и ще се създадат хиляди работни места. Би трябвало да провеждаме активна политика на финансиране с новаторски инструменти, европейските фондове за финансиране на иновациите, също така и съществуващите инструменти, политиката за сближаване, наред с нови инструменти, оптимизиране на използването на частните средства с минимализиране на риска а и въвеждане, вероятно, на зелен данък или на данък върху финансовите транзакции, всичко това може да принесе до финансирането на тези усилия. Инфраструктурата трябва да бъде приспособена към спецификата на новите типове енергия, на новите типове транспорт. Видове нови енергоисточници, примерно като слънчевите батерии, ветровите генератори и така нататък. Необходимо е, е да се увеличава енергийната ефективност, да се е, повишава конкурентоспособността на европейските предприятия, особено малките и средни предприятия, и по-добре е да наблюдаваме и контролираме тяхната енергоемкост, тяхното потребление. Ето това са няколко неща, които бих искала да спомена във връзка с доклада, който обсъждаме. Благодаря. Господин Оди. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря а, на колегата Рована Плам а, за този важен доклад. Искам да се спра на няколко пункта, които според мен трябва да бъдат доизяснени или включени в доклада във връзка с а, последното съобщение на комисията. Питам се дали пътната карта за 2050 година, която предстои да бъде публикувана, ще доведе до някаква съществена промяна по отношение на сроковите, в които ще изпълняваме целите на стратегията 2020. Това е въпрос, който трябва да имаме предвид. Бих искал също така да добавя, във връзка с доклада на госпожа Плум. Ще разбирам колко е важно да възприемем системен подход към проблемите. Особено, когато става дума за необходимостта от приспособяване към е, нуждите на борбата с е, измененията в климата. Това значи а, а, конкретен подход към а, управлението на териториите. И как да използваме всички възобновими енергоисточници, които са на наше разположение. Става дума за биомасата, за отпадните продукти от земеделието и горското стопанство. И когато става дума за поддържането на нашите водни пътища, там също трябва да помислим какво може да се направи. Трябва да направим всичко възможност да предотвратим наводненията – Е, очевидно може да има източници на хидроенергия, които не само ще ни дадат е, енергия, но също така и ще помогнат за опазване на край, речните и крайводни територии. Тоест необходимо е постепенно приспособяване към промените в климата – а това значи, че и земеустройството и управлението на териториите също трябва да се приспособи а, към тези изисквания. Благодаря. А, този доклад беше обсъждан в комисията ИТРЕ и там стана дума за умните мрежи. Те са ключов приоритет и се радвам, че докладът обръща специално внимание на този въпрос в няколко абзаца на своя доклад. Трябва да настояваме за информиране на потребителя, да настояваме на модернизирането на нашите мрежи, за да може в тях изцяло да се интегрират възобновимите източници. Не мисля, че трябва да разглеждаме нещата в, в черно-бяло противопоставане, когато става дума за възобновимите енергоисточници. Те не са подходящи а, при всички обстоятелства и навсякъде. Не трябва да забравяме това, когато оценяваме също така и разходите и цената на тази енергия. Сега нещо за енергийната инфраструктура. Видяхме цифрите на комисията. Те са много впечатляващи. Показват как се увеличава търсенето и какво е бъдещето на енергийните инфраструктури. Тъй като, като либерал, според мен, използването на данък върху финансовите транзакции за финансиране на тези нужди е нещо, което е възможно, но едва ли то би трябвало да бъде включено в, в, в подобен доклад. Трябва да се стигне до определен консенсус в Европейския парламент по подобно предложение. Необходими са също така нови инструменти в сегашната економическа а, обстановка. Партньорство с Европейската банка за инвестиции, е, евентуално издаване на облигации и така нататък – частното инвестиране трябва да има предимство, особено в повечето случаи, с изключение на някои, където то не е уместно. Необходимо е да използваме ключови финансови инструменти, не само за развитие на енергийната инфраструктура, но също така за транспортните мрежи и прочие. В заключение искам да поздравя доклад докладчика за добрата работа и се надявам, че ще изведем този доклад на добър край. Благодаря. Сега господин Визе. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика. Искам да включа един допълнителен аспект в дискусията и смятам, че ще изготвя изменение по този въпрос. Разбира се, имаме нужда от инфраструктура, е, имаме нужда от повече използване на ВИ, но нека да погледнем нещата и от гледна точка на потребителите и на потреблението. Е, виждаме, че е, енергопотреблението се покачва, дългосрочно обаче потреблението трябва да бъде намалено, така ще спестим и разходи. Отправям апел и към комисията в пътната карта до 2050 година да включат по-реалистични прогнози за енергопотреблението. Е, нещата ще са много по-добри, ако заложим на ефективност, а не само да увеличаваме дела на ВЕИ. Знаете, че има енергии, които не са с постоянен а, дебит. Понякога е необходимо да се а, достигне определена а, температура, да речеме в едно хладилно помещение през деня. Е добре, обаче през нощта, ако се увеличи а, вятъра, вя... ще се произведе повече вятърна енергия и тогава температурата ще се покачи. Искам да спомена и електромобилите. Ако такива тип автомобили 22 часа в денонощието стоят на едно място и само два часа в денонощието се пътува с тях, това едва ли е много ефективно. А в същото време се използва електричество, за да бъдат заредени. Но пък колите могат да се използват е, като средства за съхраняване на енергия и тази енергия да се използва за а, за други цели. Преди да финансираме и да говорим за инфраструктури и за ВИ, и в крайна сметка тези мрежа не се използват, нещата ще се ускъпят много повече, отколкото ако заложим на ефективността. Относно финансирането, трябва да сме много внимателни. От една страна всички казваме, че нещата трябва да се финансират от енергопотреблението, от друга страна се от, от електропотребителите, от друга страна се казва този, който замърсява, трябва да плати. Um... Uh Пазарната економика изисква да се прилага принципът замърсителят плаща. С други думи, този, който потребява най-много енергия, да плаща най-много. Но ако погледнем нещата от гледна точка на обикновения потребител, този принцип не е много удачен, така че трябва да обсъдим тези въпроси. Благодаря. Сега давам думата на докладчика. И преди това обаче господин Проди иска да зададе въпрос към комисията. За съжаление обаче няма представител на комисията, но службите ще се погрежат за това вие да получите отговор на вашия въпрос. Ако имате някакви други въпроси към комисията, моля да уведомите службите и те ще предат вашите въпроси. Сега докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за приноса. За съжаление, знаете каква е процедурата. Аз мога да приема, т.е. мога да се разпростирам само в определен обем в брой знаци. Това е причината, поради която не съм отразила всичко. Ще направим едно работно заседание е, с колегите докладчици в Сянка. Ще подберем е, измененията, които да включим. Няма да коментирам всичко, което бе казано до сега е, тук, но ви уверявам, докладът ще бъде добър, имайки предвид, че е, целите, които си поставя Европейския съюз е, в областта на енергетиката и за противодействие изменението на климата, е, ще изведат Европейския съюз на лидерски позиции в това отношение в световен мащаб. Що се отнася до е, безопасността, здравето и финансовата, нека не забравяме, обезпеченост на всички европейски граждани. С това ви благодаря отново и както казах, е, ще обмислим внимателно всички внесени от вас изменения. Благодаря. Благодаря ви. Графикът временен за сега. Сочи краен срок за изменение и допълнение 2 май. Гласуване в комисията на 24 май. На 26 итре водещата комисия ще гласува и докладът ще влезе на пленарно заседание през юли месец. Сега приключваме и по тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата 12-та размяна на мнения с представители на комисията, на Агенция за лекарствените е, средства относно лекарството за диабетици, диабетици медиатор, се казва то. Нека чуем комисията. Благодаря, господин председател. Ние сме много удовлетворени от възможността да отговорим на въпросите, които биха ни задали уважаемите госпожи и господа депутати. Е, като въведение бих искала да кажа следното. Случаят медиатор датира от 1999 година. Тогава на европейско равнище нямахме законодателство за фармацевтичната бдителност. Знаете, първото такова законодателство датира едва от 2004 година. По-нататък, през 2010 е, законодателството за фармацевтичната бдителност бе усъвършенствано, едва миналата есен. Но вече влязлото в сило законодателство е, извежда на преден план е, фармацевтичната бдителност, възлагайки съответните правомощия на Агенцията за лекарствените средства. Сега вече ще има комитет или комисия по фармацевтичната бдителност. Ще се управлява по-широко е, риска, свързан с е, лекарствените средства, тъй като се дава едно по-широко определение на понятието риск, включващо нежелателните ефекти или, или последици. Освен това, в разрешителния режим ще се включат допълнителни условия по наблюдението и контрол. Когато възникна случая медиатор, е, е, комисарят е, поиска от нас да извършим проверка на законодателството, което действа в момента, за да видим дали подобен случай отново би могъл да възникне, независимо от действащото законодателство. За жалост, изводът ни е, че да, такъв случай все още може да се повтори. И очевидно законодателството не е достатъчно. Да, вярно, съвсем ново е законодателството, но ако искаме на 100% да сме сигурни, че подобни случаи като медиатор няма да възникват повече, законодателството трябва да се укрепи в три отношения най-вече, както след. Първо, винаги, винаги когато в рамките на държава членка дадено лекарствено средство бъде изтеглено от пазара, това трябва да задейства процедура на общностно равнище. Не е такъв случаят а, а, на медиатор, фактически лекарството тогава не е изтеглено от пазара, но при сегашното законодателство, дори държава членка да предприеме мерки срещу дадено лекарствено средство, няма задължение да бъде направено каквото и да било на общо европейско равнище. И трябва да добавим такова задължение в законодателството в рамките на дейността на Агенцията за лекарствените средства. На второ място, когато фармацевтичната фирма производител изтегли от обращение дадени лекарствени средства по свой почин. Така стана е, с медиатор през 1999 година. Средството беше изтеглено от пазара в Италия и Испания, тъй като производителят доброволно го изтегли от пазара, но пак нямаше задължение да бъдат уведомени съответните държавни органи за причините лекарственото средство да бъде изтеглено от е, пазара. Та сега законодателство трябва да бъде изменено и допълнено. В този смисъл да се възложи задължение на фармацевтичната фирма винаги при свое такова решение да изтегли от е, пазара дадено лекарствено средство, да уведомява е, съответните държавни органи. И на трето място, Що се отнася до необходимостта от прозрачност? За всички тези постмаркетингови изследвания. Новото законодателство предвижда такава възможност. Вече ще имаме база данни, в която да се събира информация от всички тези изпитвания, изследвания на дадени лекарствени средства, след като вече, те вече са пуснати е, в пазарна реализация. Но още по-прозрачно трябва да стане и да се въведе задължението в Ефтранет, е, така наречената база данни, да се включват е, е, данни от всички изследвания. Значи на законодателно равнище все още има какво да се направи. Това е ясно. Медиатор бе възможен поради това, че по онова време правомощите бяха изключително държавни, национални на държавите членки, но, а не и на общността. Е, и съответно Агенцията за лекарствените средства и комисията е, напълно са спазили правилата и процедурата в този случай и не могат да носят отговорност. Нека чуем сега представителя на Агенцията за лекарствените средства. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря, че имам възможност тук да взема отношение по медикамента медиатор. Както комисията вече каза, нито комисията, нито ЕФМА имат някаква пряка отговорност, свързана към този продукт или продуктовата група като цяло. През 89 през 98-99 година тогава се говори в рамките на групата за фармакологичната бдителност за този продукт. Бяха отправени предупреждения, предупреждения, които доведоха до това продукта в Италия да бъде изтеглен от пазара. От 2000 до 2009 година никой не се е занимал с този продукт и през 2009 година стана въпрос за този продукт отново в рамките на Флорекс и след, скоро след това продукта беше изтеглен от пазара. Никой не е по отговорност. Защо в МА се заговори за този продукт? Стана въпрос за групата по фармакологична бдителност. Тя има две функции. Една европейска функция и функция, свързана с междуправителствения подход. Европейската функция се отнася до тези продукти, които са допуснати от МА и от комисията. През 1998 година имаше 20 продукти, днес те са повече от 600. На европейските пазари има над 90 000 продукти, разрешени на национално ниво и националните правителства, националните държави поемат своята отговорност. През 1998 година ЕМА беше една много малка агенция и трябваше а, да се бори, за да намери своето място и трябва да, ще, да се бори с а, големите и мощни национални а, агенции. Групата за фарм, фармакологична бдителност разви, доразви своите дейности и функции, обаче националните органи обсъждаха своите си продукти а, и тогава а, се правеха сделки на национално ниво, свързано с а, допускането и разрешаването а, на определени продукти на националните пазари. А, беше невъзможно да се каже тогава на националните представители, бихте ли отеглили, изтеглили този пазар, този продукт от пазара. Може да си представите колко малка беше агенцията, за да може да има голямо влияние и да каже а, на органите в Италия, Испания или където и да е било, този този продукт е опасен, трябва да го изтегляте от пазара. Нямаше никаква възможност тогава да, да се прилагат някакви регламенти или регулаторни процедури по отношение на опасните продукти. В бъдеще ще се изготви ново законодателство и с него ние ще имаме възможност да предприемем допълнителни а, действия, също и да оказваме влияние върху а, европейската мрежа като цяло. Следващия оратор, ако може да се представи, да представи институцията, която представлява. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Аз съм е, е, Етиен Мари. Аз съм е, представител на Генералната инспекция по социалните въпроси и инспектората, отговарящ пред министър на здравеопазването на Република Франция. Аз за първ път се изказвам пред Европейския парламент и ако нещо объркам в етикета, моля да ме извините. Е, във връзка с казаното от колегите е, до сега, е, бих искал да развия два аспекта. Първо, че онова, което се проявява, не е само законодателен или проблем на регулиращите органи, е, и е, е, на второ място, що се отнася до по-нататъчното развитие на европейското законодателство, бих искал да кажа няколко думи. Първо, що се отнася до тази буквално катастрофа, свързана с това лекарствено средство, наистина е на лице проблем за законодателството. Има някои празноти, има, има някои пропуски в законодателството. И още два въпроса в тази връзка бих искал да, да спомена. Уредбата може да е, е на лице наистина, е, но да не се прилага достатъчно и е, да не се налагат необходимите санкции. Медиатор е характерен такъв един случай на неприлагане и несанкциониране. И на второ място, по отношение на лекарствените средства, по настоящем действа близо 10 000 норми от и нормативен законодателен характер, прилагащи се за около 100 000 медикамента във Франция. Уредба, която по един или друг начин води, ако щете, до, до буквализъм, до бюрократичен подход до преобладаващо внимание към статистическата информация, без да се наблюдава конкретната практика, предписването на лекарства. Между другото, медиатор е такъв характерен случай за неправилно предписано лекарство в хиляди случаи. И разследването ни, значи, е, е, води до извода, че не става въпрос само за уредба, не само за е, законодателство, а и за практика. На организация, на начин на работа, на култура на правоприлагащия орган. Примерно, директора на агенцията трябваше да взима около 80 000 решения годишно т.е. организацията не е достатъчно ефикасна и ефективна, фармакологичната бдителност отстъпва на заден план и общо заето отново административния орган се интересува повече от собственото си оцеляване в иерархията, отколкото от дейността си. Националните екипи е, се оказва е, не са учели фармакологичните аспекти. Реалният живот на лекарственото средство, фактически, е, неправилно са оценени нежелателните действия, нежелателните последици. Не са отчетени предупрежденията от Италия и от Испания. Непрекъснато е търсил някакво съглашателство едва ли не с фирмата производител. В хода на 35 изпитвания, които така и не са стигнали до някакви категорични изводи. И в крайна краща отново, както казах, възниква въпроса за а, културата. Е, е, обхванати сме от е, една законодателно фармацевтична култура, имайки предвид значителния обем научна информация, научна публикация, научни публикации, но не се отчита е, действието на дадено лекарствено средство в рамките на терапевтичната стратегия и с оглед последиците за самия пациент. Тоест не се, не се гледа какво става на място е, при е, пациент. И оттам всъщност не потича информация е, е, е нагоре. Е, е, всъщност нито агенцията, нито фирмата производител не е, решиха случая за медиатор във Франция. А благодарение на, на медицинската общност и на пациентите всъщност се стигна е, до изтеглянето на това лекарствено средство. Е, е, и сега за, за периода 1998-2003 е, по отношение на, на медиатор. Нещата през 98 започват от Италия, знаете. Сезира се Европейската агенция тогава е, от е, един италиански лекар. Италия прави един много точен сбит доклад. В крайна край се казва, че медикаментът има слабо действие, не е достатъчно ефикасен. На второ място отчитат се нежелани реакции с доста тежки последици и освен това има несъвместимост с метаболизма, с действие, водещо до анорексия. И по 12 член на Европейска директива тогава се настоява за преоценка на съотношението полза-риск. Обаче и нито Италия, нито Франция не искат такава преоценка. Онова, което казва Италия е, е, че съответните лаборатории трябва да проведат допълнителни изследвания, в частност за кардиологичната токсичност на медикамента и че след 18 месеца пазарлъци е, е, най-накрая се стига до някакъв протокол за изпитване, но изпитването така и не е проведено. Едва 9 години по-късно се стига до това изпитване изпитване просто, в което в началото и в края на прилагането на медикамента да, да предвижда едно ЕКГ. Дори това е, не е направено. И най-сетне е, в италианския доклад е, се казва, че трябва да бъде изменена листовката към лекарството, за да се посочи евентуалното отрицателно въздействие върху сърдечната система. Франция не прави това. И най-сетне, както се каза, фирмата доброволно изтегля лекарството от Франция е, е, и, извинете, от Италия и от Испания. И въпросът си остава френско-френски най-накрая е, до, до 2003 година. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на колегите, които биха искали да участват в тази размяна на мнения. Благодаря, господин председател. Тази злостасна история с медиатор повдига редица въпроси. И много важно е, че можем да чуем и представител на Европейската комисия, и колегата от Генералната инспекция, а също така и онези, които са подготвили доклада на ИГАС. За да можем да сравним цялата налична информация. Съгласна съм, че тук отговорностите а, са на, в, разпръснати в много страни. Цяла верига от отговорности. А, от а, а, недоглеждания, от нужда от по-добро законодателство, от по-добро изпълнение на законодателството. През ноември 2010 година, както знаете, ние гласувахме преразглеждане и усилване на фармологичната бдителност и а, трябва да благодарим на комисарят за а, това, че веднага се почнаха стрес тестове във връзка с а, аферата медиатор, защото в крайна сметка установяваме, че има три слаби пункта, обяснени току-що от представителя на Европейската комисия. Първо, преразглеждане на нашето законодателство от 2010 година във връзка с това, което беше гласувано през 2004, във връзка с законодателството във връзка на фармакологията. Истина е, че когато Франция поиска суспендирането на медиатор през 2009 година, това имаше последици в целия Европейски съюз защото ставаше дума тогава за приложение на законодателство от 2004 година. И след приемането на законодателство от 2010 година вече не можехме да действаме по същия начин. А комисарът Дали реши да бъдат проведени тези стрес-тестове и а, слабите пунктове на този подход бяха много добре обяснени от представителя на Европейската комисия. Необходимо е да а, констатираме слабостите, да видим как можем да действаме от тук нататък. А през месец май комисарът ще направи нови предложения и важно е да можем, колкото е възможно по-бързо, да включим всички съображения, за които става дума сега, в провеждането на тези те, стрес тестове. Както беше вече споменато тук, за жалост човека си е човек, става дума за човешки грешки и за жалост никога няма да сме защитени от подобни човешки гречки, но трябва да се опитаме да ги сведем до необходимият минимум, а, за да постигнем максимално а, търсеният добър резултат. И искам а, да попитам какво предвижда комисарят, дали, а, за да можем да реагираме колкото може по-адекватно. Това първо. Второ. Верно е, че, регла... че законодателството не предвижда всичко, което е необходимо, но ние трябва също така да помислим за нашата позиция. Когато става дума а, за а, а, предписване на едно а, лекарство, а, а, а, когато а, а, става дума, а, когато слушам доклада а, през 2004 година, когато бяха по въпросите на фармакологичната бдителност, исках колкото е много повече да минем през европейския подход. Когато когато се дават някакви подобни европейски разрешителни и когато става дума за то се дава от отделните страни, когато става дума за суспендиране, когато се суспендира в, незабавно, във Франция а, мина много време за суспендирането на това лекарство и това аз казвам, че е абсолютно необходимо а, а, а, да се дават подобни разрешителни, да се взимат подобни решения на европейско равнище, а не страна по страна. А, защото става дума за една празнота, за, едно, за един недостатък. А, става дума за органи, които са затрупани от работа, а, прекалено много им се възлага а, а, и а, а, е, аген, националните агенции не може да се речите, че ще свършат цялата работа. Е, и аз е, казаха ми, ма вие в такъв случай, щом искате европейски подход, ще разрушите европейските агенции, които се занимават с лекарствата и така нататък. но става дума за един истински проблем. един проблем, който абсолютно е необходимо да бъде разгледан и решен. И искам да поставя, попитам господин Тиен Мари нещо. А, също, имам една анкетна комисия, а, парламентарна комисия към Сената, към парламента във Франция. А, има докладът на Бернар Добре и Енер. Тоест, това са все анкетни комисии, голям брой доклади, както виждате, а, но има и доста голямо объркване и неяснота. И преди всичко, забравя се, че съществува европейско законодателство. Е, и във Франция като че ли забравиха съществуването на подобно европейско законодателство. Току-що, не, но току-що наскоро бе а, а, преразгледана директивата за фармацевтичната бдителност, трябва да бъде транспонирана във Франция. Не е транспонирана във Франция така, както е необходимо. Сега ние правим нови предложения за информиране на пациентите, но във Франция е по-хубаво да побързат да я транспонират директивата колкото може по-ефективно и по-добре и по-пълно. Това искам да попитам господин Детен Мари. Възнамерявате ли да разг... приходите към... По, по този начин към този е въпрос. Въпросът не е френско-френски, не е чисто френски, той е европейски. А, защото смятам, че този въпрос е особено важен. А, има не малко още нещо, което може да се каже по тези въпроси, дами и господа. Господин председател, уважаеми колеги, тук става дума за скандал, е, който е, засяга много французи, но опасявам се и много други европейци, е, които на гърба си, със здравето и живота си, е, също са платили е, за грешките на онези, които не са предприели на време съответните политически решения. Ние, като евродепутати, като членове на Европейския парламент, е, и както току-що ни напомни госпожа Гростет, като хора, които сме приели през 2004 и 2010 година съответно законодателство за фармакологичната бдителност, трябва да се запитаме как е, бихме могли да усъвършенстваме приетото от самите нас законодателствата, тия неща да не се повтарят. Накрая такава е ролята ни на е, членове на Европейския е, парламент, специалисти, каквито сме, по въпросите за здравеопазването. И както ни е казвал комисаря Дали, по повод на е, отговор на въпрос, който аз му зададох е, на 15 февруари в Страсбург. Е, вие го казахте също, е, госпожо представителка на Европейската комисия, не, не, не е само френско-френски проблем в никакъв случай. Макар и наистина от 2005 е, година насам, имайки предвид, че лабораториите Сервие доброволно изтеглиха медиатора от Италия и от Испания, това лекарство се продава само във Франция. И разбира се, френското правосъдие ще трябва да си свърши работата и аз очаквам хора да бъдат привлечени към наказателна отговорност. Сега обаче вече проблемът е общоевропейски. Тъй като през всичките тези години трябваше да направим така, защото Европейската агенция за лекарствените средства да играе пълноценната си роля на сигнализиращ контролен орган по наблюдение на на пазара в дадена държава членка с оглед последиците във всички останали държави членки. Е, е както каза представителя от френската, от, от агенцията европейската е, за, е, за лекарствените средства, а, а, агенцията не е разполагала с каквито и да било правомощи и не е могла да надхвърли онова, което е било дадено. Ние обаче като евродепутати можем нали, да си позволим и сме длъжни да разширим правомощията съответно. И аз мисля, че онова, което ни предложи комисаря, дали, сега малко парадоксално, между другото, от една страна проблема бил френско-френски, от друга страна обаче той да се е, да се превърне в е, опорен, е, еталонен проблем за законодателството, което действа на общоевропейско равнище. да, се, да се види дали то би било достатъчно устойчиво при повторни такива случаи и оказва се, че не е. Наречено, това, което вече се каза, което сме приели през 2004 и 2010, не не става дума обаче е, да се добави нещо към е, директивата за е, информация на пациентите. Не става въпрос за промяна на някоя дума тук, друга дума там. Трябва да се огледа всичко, цялата нормативна уредба и, и ние трябва да предложим една сериозна реформа на системата на фармологична бдителност, за да се сложи най-сетна и край на конфликта на интереси е, който възпрепятства е, действената е, регламентация на въпроса за лекарствените средства. И ние сме го казвали това и 2004 и 2010. Ако преработката на Европейска директива за фармологичната бдителност от септември 2010 година тръгне в правилна посока, днес сериозно трябва да се запитаме за процедурите за е, е, разрешенията за пазарна реализация реформата на този, на разрешителния процес, би могла да бъде направлението за засилването на, на ролята на, на държавните органи на пазар. Чрез задължително взаимно признаване и да се сложи край на е, е, финансовото участие, фактически на някои фармацевтични е, фирми, Знаете сега, националните регулиращи и разрешаващи органи винаги са представени пред дилемата от една страна да защитават пазара, от друга страна да не отблъскват фармацевтичните фирми, търсещи разрешения при тях, доколкото в крайна краща те са източник на, на собствените им приходи. И както представителката на комисията каза, ще излязат е, е, резултатите на тези тестове, е, които са извършени по искане на комисаря. Ще очакваме с интерес резултатите от тях. Ще искаме да се запознаем с тези резултати. Така че за пореден път да, да не работим на парче с някои дребни изменения и допълнения тук-там, а най-сетне да огледаме всичко из основи, и да въведим, въведем е, една нова кодифицирана практика в тази област. Благодаря, госпожа Първанова има думата. Thank you very much. Uh, this is actually... Благодаря. Това е много сериозен случай. За мен аз имам своето мнение, след като се запознах цялата информация за медиатор, но за нас като Европейски парламент това сочи необходимостта от сериозни решения. И когато законодателстваме на основата на най-положителната практика, не бива да се, да се да, да спираме да законодателстваме и възоснова на най-лошата практика. И случаят не е просто френско-френски. Наистина тук става въпрос за празнотите в законодателството, за бюрократизацията, за свръхсложната процедура, която понякога приемаме е, в законодателството си, допускайки е, е, онова, което иска от нас съвета, обслужвайки интересите на фармацевтичната промишленост, за сметка обаче на, на пациентите. И в този е, случай е, нещата са ясни за едно противоречие между националните агенции и Европейската е, агенция ние след това сме, законодателстваме, сме законодателствали за разширяване правомощията на Европейската агенция, но пък съветът не беше е, склонен да приеме всички наши идеи в областта на фармакологичната бдителност. Съветът все още отхвърля някои наши предложения и особено у нези, които са свързани с прозрачността. И бих искала да ви е, припомня, е, че е, тук в парламента се предлагаше да се оповестяват всякакви противоречия, несъвместимости на интереси е, на експертите на Европейската агенция. Парламента тогава обаче гласува е, против, всъщност. Е, само с 9 гласа не мина всъщност това, тази идея. И аргументите, които бяха наведени срещу тази идея от Европейската агенция, че това би било прекалено сложно, е, би довело до е, огромна административна тежест, ако видите ли агенцията трябвало да оповестява евентуалната несъвместимост на интереси на своите е, експерти. Става въпрос за стотина, не повече от стотина души. И в същото време всеки сътрудник тук в парламента, те са повече от 2000, подлежат на такава проверка за конфликт на интереси, на всичко отгоре тя се и публикува. И за мен е това е красноречив пример за двоен стандарт. Е, двоен стандарт, който в крайна края ще накърнява обществения интерес. И що се отнася до конфликтите, до несъвместимостта на интереси, има три вида такава несъвместимост. Първо, в, национално, е, в национален обхват. И в този конкретен случай, превръщането на проблема в френско-френски сочи именно такъв един вътрешно национален конфликт на интереси. Става въпрос, край на краища, за е, национален е, протекционизъм. След това имаме политически конфликт на интереси. но предполагам, че Френския съд ще хвърли светлина върху тези конфликти. Всички, които са участвали, е, ще бъдат извадени на, на светло. Финансирането на Сервие и така нататък. И най-сетне е професионалния конфликт на интереси, който е, вече споменах. По-нататък въпроса за е, спонсорираните от фармацевтичната промишленост изследвания. Що се отнася до Мерк, до, до Файзер и, и други, въпросът все още е на дневен ред. И все още се питаме доколко можем да вярваме на резултатите от такива изследвания. Наскоро имаше едно решение на Европейската агенция за хранителните продукти, е, тук става въпрос и за здравните твърдения е, в хранително-вкусовата промишленост. Е, имаше такива едни е, е, твърдения е, за хуманизираните млека, е, особено, е, при което е, независимите изследвания опровергаваха твърденията на производителя. Е, Казахме добре, да, да имаме доверие на Европейската агенция за хранителните е, продукти. Можем ли обаче да, да им вярваме на европейските агенции е, в този конкретен случай, след като те не са оповестили евентуално на несъвместимост на интереси? И накрая, е, разбира се, законодателството за фармакологичната бдителност определено трябва да се, да се преразгледа. В интерес е, ще посрещна новото предложение на комисаря Дали през май. Е, той категорично пое ангажимента да въведе по-голяма степен на прозрачност е, и по-специално по отношение на конфликта на интереси и за тяхното възпрепятстване. Но трябва да кажа също, че тук в нашата комисия има много случаи, много примери. Когато гласуваме е, и не непременно в обществен интерес. И аз се възползвам от тази възможност да призова е, нас самите за повече мъдрост и повече отговорност в бъдеще, да не се стига е, до е, необходимост е, да преразглеждаме наскоро прието от самите нас законодателство. И най-сетне това не е нито първия, нито единствения случай на нетранспониране на европейско законодателство във Франция. Но, разбира се и в други държави членки. Имаме три директиви за трансплантациите, които не са транспонирани във Франция и във френското законодателство. Сега тази за фармакологичната бдителност също се натъква на препятствия Франция и това е, е категорично, е, е, категоричен аргумент за корелационните таблици, за които непрекъснато се препираме с, с съвет. Девет години вече колко от този е, случай, случай е, се движи в административните дебри, междувременно са починали няколко хиляди души. Благодаря. Благодаря, освен вас Merci d'abord euh, d'avoir organisé... Euh, благодаря. Преди всичко благодаря за организирането на тази размяна на мнение и с генерал, представител на Генералната инспекция, представител на, на комисията и всички нас. Аз съм много, много обезпокоена по отношение на фармакологичната бдителност. За какво служи тази агенция преди всичко? През 99-та година Италия искаше, а, искаше арбитраж да се види каква са ползата и каква е ползата и каква е риска в един определен случай. през 99-та година а, агенцията каза, нямаме законодателство, на което да се опрем. Но а, а, тогава препоръчва а, а, отегнането на кофена фефрорамина, който е анороксиген, много, много силен анороксиген. Съдържа се там. А, а, и имаше решение за вземане. Защо не се е оттегли също и медиатор, който съд... има подобно съдържание? Кое а, ръководи едната агенция във Франция и в Европа, Жан-Мишел Александър. Той заема и двата поста. И както беше показано тук, през 1990 година, когато имаме доклада на господин Гарати, много ясен, иска се е, лабораториите Сервие да направят много важно проучване за, за, за за сърдечните проблеми, които са свързани с това лекарство. Никой нищо не прави. Трябва да чакаме да стане 2006 година. Колко години след това когато става дума за вече е, друг медикамент, какво правите вие в агенцията? А, също имаме е, Ерика Бади, която започва сама, е, който е едновременно агенцията, директор на френската агенция, също така отговаря и за фармологичната бдителност. Все французи заемат тези постове като чили. И какво става? Ето, вижте, имам тук писмото. В 2000-та година Испания бие тревога. Има увеличаване на използването на, на медиатор, не само в случаите на диабета, но и като той е анорексиген. През 2004 година. Друго писмо, ето, вижте го, то информира агенцията, нещо, което каза и госпожата от комисията. Имаме информации от страните членки, от Франция, от Италия, от Испания, които обръщат внимание на проблема – трябва да се изтеглим от пазара медикамента. Какво прави агенцията? Какво прави 2003-2004? Нищичко не прави. Трябва да чакаме 2006 година, в крайна сметка, в Сервие да направи проучване и да се установи, че има сърдечни проблеми свързани с това. Какво прави агенцията? Нищо не прави. А, в Ирен Фрашо във Франция, една жена, помоложка, която сама провежда проучвания какво прави, ще е, има смъртни случаи във връзка с е, е, белодробни проблеми и едва тогава се изтегля медиатор от пазара. Честно казано, какво е това? както каза госпожа Гроздет, Гроздет, ще, цитирам вече много примери. Какво направихте през цялото това време? кой във Франция е свързан с лабораторията Сервие? Къде е конфликтът на интереси между експертите и лабораторията Сервие? Ми на, на европейско равнище ние не трябва, трябва да действаме по друг начин. А, а, има а, проблеми с а, сърдечните клапи, а, че то беше ясно какво се правеше. Имаше дадено европейско разрешение на лабораторията ЖСК. Имаше тревога вече от Швеция. Децата, които взимат това лекарство, има 9 пъти по-голяма опасност от нарколепсия. Какво е обърна внимание на, този, на тази шведска информация? Във Франция се откриха много случаи на нарколепсия четири пъти повече, отколкото в средното. Какво направи агенцията? Нито суспендира панамрикса, нито е направи нещо, някакво предупреждение. Ами какво чакате, за да почнете да действате? Аз намирам, че това са много сериозни примери. И председателя на комисията каза по отношение на инспекторите, по отношение на останете. Ако агенцията а, не а, прилага принципа на а, предохранителност, а, за да се предпазят па, пациентите, а, положението е много а, сериозно. Ясно е, че топката се прехвърля от един на друг и нещата буксуват в Европа. И какво чувам аз сега да ми казва директорът? Ами няма лузик, било законодателство. Ами, а, защо не действахте за медиатор? След като толкова страни ви алармираха, че съществуват сериозни проблеми. Аз съм ужасно, ужасно обезпокоена. Не виждам какво върши агенцията. Извинявайте. Благодаря. Аз ще се опита малко да успокоя топката. Ще се опитам да структурирам нещата. Първо, всеки, който смята, че с промяна на законодателството, свързано с фармакологичната бдителност, именно да бъде то променено или не, и че с, с този акт ще бъде предотвратен един такъв акт като медиатор, се лъже. Ако продължаваме да позволяваме на национално ниво да се стига до такива случаи, те ще продължават. Това, което каза госпожа Грустет, да, аз винаги съм била да има разрешителни на европейско ниво. Винаги съм била за това, но не получих подкрепа, защото всички искаха тези разрешителни да се издават от националните органи, защото там работят а, хора от съответната държава членка. Ако успеем, госпожо Ривази, да приемем европейско разрешително, тогава вече ще сме постигнали успех. За сега нещата са във въздуха. Какво, какво беше погрешно направено? Агенцията има своя статут. И статута на ЕМЕА включва по какъв начин е изградена тази организация. Можем да променим някои неща в парламента. органите издават предписания за различни фармацевтични продукти и така нататък. Ние какво можем да направим? Да създадем нова комисия, нова група за фармакологична бдителност. Това Държавите членки преди 15 години не бяха въодушевени от това да има Европейска агенция за надзор. Европейските правителства просто а, се потрисаха от тази мисъл. И а, тогава се искаше да има само по един представител в агенцията от държавите членки. И сега искат да се променят нещата. Добре, нека се променят, но в статутите всичко е написано. Какво можем да направим сега, за да се гарантира, че няма да има такива опасни фармацевтични продукти. На първо място трябва малко да спокоим топката в тази дискусия. Госпожа Мари каза нещо много важно. Тя каза много важни неща, но едното беше много важно. За да се допусне, допусне един нов продукт, ние знаем много малко за него. Има клинични тестове, изследвания и така нататък, но като цяло знаем малко за един нов продукт. Ние се надяваме, единственото, което можем да направим, да се надяваме, че е, този продукт няма да навреди на пациентите. Но е, ние разбираме повече за този медикмент, когато той бъде използван на практика. И в тази насока законодателството за фармакологичната бдителност беше необходимо много преди да бъде прието. Няма гаранция, че а, пациентът винаги пита лекарят, който му изпитва определен продукт, какви са страничните ефекти – или какви са последствията след това при приемането на този медикамент. Няма никаква информация, няма никакви данни, всичко е свързано с а, надеждата. Трябва да се внимава какво се случва с продуктите след това. Това е много съществена част от това, което правим. Някои казаха, например, че е, колегата Шапаньо, е, че трябва да има е, по- по-строги правила за надзор. Госпожа Вивази каза, че нищо не е направено. Сега, има две агенции, има две, два принципа, между които трябва да разграничаваме. Дали агенцията а, има надзорни функции или не. Е, ЕМЕА е, като орган не може да направи нищо сама, а, трябва да докладва на комисията и комисията а, предприема някакви действия. Но господа Вивази каза, комисията е информирала. Но комисията информира след като получи информация от ЕМЕА. нито госпожа Хистори разполага с тази информация, нито пък някой от предишните комисари. А, и, ясно е, че ЕМЕА не е независима, така че да може да предприема а, директни действия и да се намесва в а, такива случаи. Какво да се промени? Някои казаха, госпожа Първанова каза, че тук става въпрос за сложни а, процедури и за бюрокрация. Госпожа Първанова каза нещо много важно, свързано с конфликта между ЕМЕ и националните органи. Този конфликт съществува а, от преди. И ясно е, че националните органи не искат продуктите да бъдат одобрявани на ем, европейско ниво. Те искат това да става на национално ниво. Но смятате ли, че е по-добре да има 27 различни национални система? госпожа Риволи, смятате ли това? Смятате ли, че тези 27 системи ще доведат до 27 разрешителни? Не, благодаря. И смятате ли, че така по-лесно ще се контролират нещата? Ще са по-прозрачни? Защо сте толкова наивни? Е, не трябва много да се мисли, за да се прозрят е, нещата. А, е, би било много по-сложно, много по-непрозрачно. Експертите а, трябва да заявяват своите финансови интереси, госпожо Първанова, както казахте. Разбира се, трябва да се публикува такава информация, свързана с конфликт на интереси. Корелационните таблици. Не говорим за това, че дърза, държавите членки трябва веднага да изпълнят законодателството едно към едно. Но те в крайна сметка трябва да прилагат това законодателство. В корелационните таблици а, не се казва нищо за стрес тестове и за директно прилагане на законодателството. А, например, а, ако се стигне до някакъв а, а, случай, свързан с заболяване или с някаква опасност, тогава се. М- прибягва до тези корелационни таблици, в противен случай не. Аз а, не си правя някакви иллюзии. Знам тук за какво става въпрос. Единственото е предимство е, е, е това, че когато един медикамент бъде одобрен на централно а, ниво, то И контролът върху него а, и върху неговото прилагане е, е по-лесен, защото то, контролът ще бъде централен. Да, може да се промени статута или на, на някои от агенциите, но ако някой е в а, управителния съвет, а, може да стане директор. Но в ФСА беше така, в ECPC беше така. И това е така с много други агенти, но докато няма други разпоредби, нещата ще се е така, че има хора, които са в управителния съвет и а, знаете, е, и стават и директори, и председатели. Това беше и с ирландския а, председател. Това не е толкова голям проблем, но през последните 15 години винаги съм казвала. А, тези, които трябва да бъдат наказани или съдени или така нататък, трябва да бъдат трябва да поемат своята отговорност. Но ако нещо е направено погрешно, да, но ние трябва да разберем и да го докажем. Това е било през 98 и 99. Ан Мари каза за случилото се във Франция. добре е да се обсъждат и случаи на национално ниво тук в Европейския парламент. случаят във Франция дава ясно да се разбере, че е погрешно да има само национални разрешителни и че тази процедура и практика трябва да се продължи. Следващият оратор. Ам... Благодаря, господин председател. Мисля, това, което чухме от историята на медиатора е много показателно. Очевидно, в системата има празноти. Аз бях докладчик по последното законодателство за фармакологичната бдителност, така че се чувствам особено отговорна. И когато през януари научих за медиатор, аз се свързах с агенцията Европейската за лекарствените средства и ми бе казано, че новото законодателство затваря всички вратички. Сега обаче комисията е направила проверка за издръжливост – на законодателството. Благодаря на комисията за, за това, от която проверка следва потребност от нови промени в законодателството. И аз призвавам комисията е, с максимална неотложност да, да работи по тази е, задача е, изключително важно. Аз тук, между другото, имам текста на е, члена от е, е действащото законодателство, е, за който говорим. Е, полезно би било наистина комисията да сподели констатациите си е, за законодателството с нас. Понеже непрекъсто ни се каже, че засилваме го, укрепваме го законодателството, на всяка стъпка е, ни се казваше, че системата ще стане по-здрава. Оказва се обаче, че не всичко е направено. И що се отнася до, до информацията за клиентите, за пациентите, по-нататък за фармацевтичните фирми и изтеглят от обращение, а, с някои дребни промени в действащото законодателство може да се постигне автоматизъм. Някои неща са се подобрили обаче. Аз е, чух казаното от госпожа Парванова за е, декларацията за заинтересованост. Съгласно новото законодателство, в интернет е, ще трябва да се публикуват всички тези сведения, в това число за пряк и косвен финансов е интерес, както и по отношение на всяка точка от дневния ред на заседаващия административен орган. Така че подобрения има. Подобрили сме е, също така режима на изпитванията след издаване на разрешителното. Сега е, но притежателят на разрешителното е длъжен е, да прави такива изследвания или изпитвания и ако той не се съобрази с това си задължение, може да бъде санкциониран. Освен това, списъка медикаменти, които подлежат на такова изпитване след разрешението за пазарна реализация е публикуван в интернет. Има е, направено немалко, но е, ми е, се ще е, максимално бързо да ни посочите тези елементи, е, по които все още е, трябва да се заздрави уредбата преди да е въведено до край новото законодателство. Вече ако съветът пък не се съгласи, е, с нашата позиция. Ние поне да сме едини с комисията и съвета тогава да се оправдава. Благодаря. Не ни остава много време. Е, ще дам думата на нашите гости, но ще ви моля да бъдете максимално кратки, за не повече от 3 минути на, на изказващ се. Е, Жан-Мари от ИГАС, от Френската агенция. Господин председател, съвсем накратко много се говори за Европейската агенция, за Френската агенция и, и, и за уредбата, както казва нашия министр, на пряката и недвусмислена отговорност на лабораторията Сервие. Е, която в продължение на години е заблуждавала обществеността, сплашвала е, е дори онези, които са се е, опитвали да бият тревога. Участвала е в различни експертни екипи, все с стремеж да хвърля прах в очите на хората. По-нататък Има е, редица аспекти на уредбата, е, които са на дневен ред във Франция, е, от, на, на вниманието на съответните органи, в това число на законодателния орган, за конфликта на интереси, за постоянната преоценка на съотношението между полза и риск, и така наречената добавена терапевтична стойност на всеки медикамент, въпроса за неправилната употреба или злоупотребата с медикаменти. И в отговор на казаното от госпожа Гростет ще подчертая, че всички тези въпроси се вписват в европейското законодателство. Ние работим именно в контекста на това законодателство. Европейската агенция. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Гростет и на останалите за техните коментари, защото съвсем ясно заявиха, че ЕМЕ допринася за развитието на а, системата на здравеопазване. Дебата тук се проведе по отношение на медиатор и важно е да се знае, че фармакологичната бдителност ще бъде засилена чрез новото законодателство и то на европейско ниво. Но много често в живота се случва така, че е, нещата не са от полза на, а, на добрите. Сега имаме едно ново законодателство и сега трябва да видим как то ще бъде а, изпълнено. Що може днес получаваме предупреждение да не си правим иллюзии, е, че в 27-те държави членки фармакологичната бдителност ще може да предотврати бъдещи кризи. Ако се вгледаме във всички продукти, които са на пазара, и ако засилим а, бдителността, ако увеличим а, проучванията, то кризите ще се увеличат, а няма да намалеят. Защото до сега продуктите на пазара бяха а, защитени, така да се каже, от една слаба бдителност на национално и на европейско ниво – на европейско ниво нямаше достатъчно докладване, достатъчно информираност и така нататък и имаше раз... допускане на пазара до редица продукти. Съвсем накратко и след това ще дам а, думата на господин Вакюн, който е мой колега от агенцията, който ще ви изложи някои факти, които не са а, бяха изложени правилно. А, председателя, ако обичате по-накратко. Благодаря. Ще бъде колкото може по-кратък. Въпросът е за пандемрикса, искам да кажа, за който комисията миналата седмица а, проведе дълга дискусия, разгледа данните от Финландия, от Швеция, също така и от Франция. И комисията използва принципа за необходимата предпазливост, като включи резултатите от тези проучвания. И препоръча да се направи е, е, оценка на ползите и рисковете, когато се предписва медикамента на юноши и деца. Междувременно комисията разглежда и е, допълнителни данни, които бяха, станаха на разположение неодавна. Разгледахме съществуващите е, данни и препоръкахме, препоръчахме промени в е, информацията относно лекарството. Благодаря. И накрая комисията. Заключение. Имате две минути. Благодаря. Искам да се спра на три въпроса. Фармакологичната е, бдителност. Първо, в областта на фармацевтиката е необходимо да се знае, че понякога ще има отрицателни ефекти, когато се използва един фармацевтичен продукт. А, защото това, което знаем, е резултат от клиничните изпитания, а не от а, а, реалното прилагане на лекарствата. А, значи, трябва да бъдем по-смели, когато получим сигнали, да реагираме незабавно, да изтегляме лекарствата от пазара. Искам да ви уверя, че нашето ново законодателство прави голяма крачка напред. Не е необходимо то да се преразглежда основно, защото то е много добро. Има, съдържа някои важни елементи. Ще ги спомена накратко. Първо, овластява се пациента пациентът може да информира властите за страничните а, резултати, нежелателни странични ефекти на дадено или друго лекарство. става дума за лекарства, които се купуват без рецепта. Също така може да се известяват националните, но също така и европейските органи. значи, тук ще използваме отранет, базата от данни и когато имаме сигнали, ще реагираме съответно. По отношение на конфликта с интереси, мисля, че и тук положението се подобрява, като се имат предвид новите правила, приятели миналия декември те гарантират, че ще съществува прозрачност по въпроса за потенциалният конфликт на интереси, тъй като е неизбежно Европейската агенция трябва да разчита на европейски експерти. Но това, което ни е необходимо да знаем е да имаме достъп до техните декларации за интересите им. И на, нашият комисар сега разглежда всички декларации за интересите, и тук еталонът е много взискателен, много висок. И накрая ще кажа, че съм напълно съгласен с, съгласен с това, което тук що се каза. И, и трябва да подчертая, че до 2004 година фармакологичната бдителност и разрешаването на лекарствата беше отговорност единствено на страните членки. Европейската агенция имаше само една междуправителствена роля, тя нямаше отговорност в рамките на цяла Европа за пускането на лекарствата на пазара. Благодаря. Благодаря. И с това приключваме тази точка от гледния дред. Приключваме и това заседание. Следващото ни а, а, заседание ще бъде на 23 и 25 май, а днес след обед ще имаме дебат с участието на представители на националните парламенти относно измененията в климата. А, а, обстановката в залата ще бъде изцяло променена. Не оставяйте нищо по местата си, защото може да не го намерите след обед. Благодаря. Пуснаме Димико.